Welcome to this meeting. Добре дошли на заседанието. Първа точка е приемането на дневния ред. Е, съгласни ли сте да работим е, според е, записаното в него? Добре. Втора точка всички езици са на лице с изключение на финландски, хърватски и малтийски. Също мога да ви съобщя, че днес след обед господин Ман ще има гости, група от 18 души, които да ни слушат и се надявам, че ще имаме е, пълно присъствие, когато се появят нашите посетители. Трета точка приемане на протоколите от заседанието на 5 март. Съгласни ли са да го приемем? Да. И сега стигаме до гласуването. Моля, пригответе си електронните карти. Преди да започнем с гласуването, господин Каса иска да обяви нещо. Не? Добре. Тогава присъ... пристъпваме направо към гласуване. малко е, все още сме рано, няма достатъчно е, колеги. Ще трябва да изчакаме до 9.30. Ако бяхме в 9 часа, всички щяха да бъдат тук, но не започнахме. Добре, да изчакаме тогава няколко минути. което означава, че ще изчакаме с другите точки по дневния ред. Ще започнем на гласуването след 6 минути.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 We will now start the voting session. I hope you have your... Започваме гласуването. Надявам се, че имате електронните си карти и списъка за гласуване пред вас. Да, моля. А, картата ми не е с мен, имайте предвид. Да, случва се. Не можем да забавим гласуването. Вземете ако искате, но ние започваме с гласуването. Първото гласуване е за проекта становището за инвестиции за работни места и растеж. Доклада на госпожа Язловецка. Компромис Д. Е, компромис D. Е. Компромис D е да. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24, разделно гласуване. Гласуваме първата част. Счита, че и края потенциал за създаване на работни места за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по електронен път изменение 25. Двама души от НП са в повече. Е, е. Still one. Все още един е в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Един в повече от НП. За. Един от НП все още е в повече. Все още ли е един в повече? Не, сега всичко е наред. Отхвърля се. 33. Разделно гласуване. Първа част. За. Против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 Има ли някой, който е против това изменение? Няма. How many members do oppose? Колко депутати са против? повече от трима. Ще гласуваме по първоначалния тест, а не по устното изменение. Гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 44 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис хаш за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 56 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 56-то изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57 за против, въздържали се, приема се. Изменение 58, разделно гласуване от ДНП. Първа част за, против, то, приема се втора част за, против, въздържали се. Проверяваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 60 за. Против въздържали се, приема се. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. И стигаме директно до изменение 6 за, против, въздържали се. Може би се отхвърля, нека да проверим. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9. Това пада. Компромис Б. За против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по проекто становището с измененията за, а, не. Трябва да гласуваме електронно. Отново един от НП е повече. Сега край на гласуването. Становището се приема с 39 гласа за, 13 против. Благодаря. Then we'll vote on the EU strategy for equality between women and men post 2000. Продължаваме с Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете след 2015 година. Започваме с изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Изменение второ за, против, въздържали се, приема се. Изменение трето за, против, въздържали се, приема се. Изменение четвърто за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, го съвите електронно. Край на гласуването. Приема се. Изменение пето за против въздържали се, приема се. Искате да проверим? правим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с един глас. Продължаваме с изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате проверка? Добре, ще проверим изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за. Изменение 15. За. Към него има и устно изменение, както виждате.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 Приема се. Изменение 27, разделно гласуване, поискано от АЛДЕ. Първа част. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част. За. Против въздържали се, отхвърля се. Провери... Нека да направим проверка на втората част на изменение 27, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис Б Obviously, there are assistants who are uh, uh, saying check. Очевидно има асистенти, които искат проверка, а нямате право да го правите. Право да искат проверка на гласуване имат само членовете на парламента. Yes, yes, of course. As a member, of course. But there are also assistants that are shouting. Разбира се, членовете имат право да го правят, но и асистенти също искат проверка, те нямат право. И така продължаваме с гласуването. Компромис Б за против въздържали се приема се. Изменение С за против въздържали се приема се. Изменение 39 за против въздържали се отхвърля се. Искате проверка? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Д за против. Въздържали се. Приема се. Amendment Изменение 56. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Е. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис F за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 74 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Продължаваме с изменение 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 76 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис М за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Един глас от НП в повече. Добре, край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 78. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Г. За. За. Против Въздържали приема се. Изменени 90 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис хаш за. Против. Въздържали се, приема се. Изменени 92 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. Изменение 107 за. Против. Въздържали се. Трябва да го проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 108. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да направим проверка? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 109. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис К за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л за, против, въздържали се, приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се. Трябва да го проверим. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме проектостановището с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 38 гласа за и 6 гласа против. Now we'll vote. Сега продължаваме с гласуването по измененият регламент за Европейския социален фонд. И по-специално инициативата за младежка Thank you.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 И сега гласуваме проекто доклада с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 50 гласа за и 2 гласа против. И сега гласуваме по проекто законодателната резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с същия резултат. 50 гласа за, 2 гласа против. Няма да има тристранни срещи, но все пак ще гласуваме по процесуални причини, така че гласуваме решението за започване на преговори със съвета. За, против, въздържали се, приема се. Oh. We had some problems with the buttons up here. Изглежда някакъв проблем е имало с а, системата за гласуване. We have to repeat the vote on the draft Трябва явно да, по, да повторим гласуването по проекто законодателната резолюция. Добре. Гласуваме отново. Моля, гласувайте. Един член на НП в повече ли? Сега вече всичко е наред. Край на гласуването. Сега вече всичко е наред. Резултатът е същият. <laughs> Yeah.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 И сега ще отстъпя председателското място на друг председателстващ, тъй като ще представлявам нашата комисия по време на изслушване в економически и социален комитет, посветено на на въздухоплаването и авиокомпаниите, действащи в Европа. Ще представлявам нашата комисия. Ще ви видя по-късно днес. Сега давам свидетелството на господа Олтурманс. Okay, colleagues, we are a little bit ahead of schedule, but I... Колеги, малко изпреварваме с времето, но ви предлагам да продължим с дневния ред. Сега стигаме до седма точка. Създаване на е, конкурентно способен трудов пазар в е, Европейския съюз за 20 първи век за създаване на работни места и умения за борба с кризата. Давам думата на докладчика Мартина Дявола. Благодаря, госпожо председател, и добре дошла на тази нова, на тази нова функция за вас, председател. Много се радвам, че мога да представя първия доклад по собствена инициатива в нашата комисия. За мен благодаря на докладчиците в Сянка, които дадоха своя принос към доклада в още ранните етапи. Дискутирахме основните приоритети за всички политически е, групи. Много се радвам, че успяхме да го сторим. Беше много приятно. Когато дойдохме тук миналата година, за мен беше напълно ясно какви са приоритетите в този мандат, особено за нашата комисия, а именно да се създаде конкурентоспособен трудов пазар, който да може да преодолее и предизвикателствата след економическата криза, да се преодолеят недостатъците, да се създават умения и е, възможности за обучение за целия живот. Трябва да има амбициозни е, реформи на трудовия пазар спрямо, според най-добрите практики, да се отчитат и интересите на най-уязвимите. Трябваше да се, трябва да се променят и е, представите, менталитета за тези да се мотивират тези, които са решени да си намерят работа. Освен това, трябва да има и достатъчно стимули за е, хората, които не са активни в момента, но е, имат нужда да бъдат подтикнати да се върнат към работа. Като в Европа има не само е, обезпокояващи цифри за безработицата, особено за младежката безработица, но също и се поставя въпроса за това, че има много незаети работни места, което пък води до размисъл за това какви умения се прилагат на пазаря. Изключително важно е да се насърчават повече хора да започнат да се занимават с предприемачество и да се възпитават в тях съответните умения включително и професионално образование и напълно използване на потенциала за трудова мобилност, която имаме в Европейския съюз. Всичко това са съображения застъпени в доклада, защото за мен това са най-важните проблеми. Ние сме и доста ограничени е, в обема на докладите по собствена инициатива, така че само съм отбелязала тези въпроси. Е, отчитам мненията на докладчиците в сянка след е, първата консултация и съм готова да отчета и предложенията на депутатите. Със сигурност ще включиме в доклада и въпросите за социална закрила и за уязвимите сегменти на трудовия пазар, хората с увреждания, например, или хората с не много е, развити умения. Също е, въвеждаме идеята за паспорт за умения, за зелена е, работни места и така нататък. Благодаря ви за предложенията. Очаквам с нетърпение коментарите ви и препоръките ви, за да можем да бъдем в най-добра услуга на нашите граждани. Благодаря. Благодаря на докладчикът. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Госпожа Данута Ясловецка, заповядайте. Благодаря. Искам да поздравя Мартина за така добре разработения документ, а също и секретарията на комисията за организирането на посещението в Дания. Отлична полука си извадихме за това как можем да използваме и всичко това, което видяхме там. Надявам се, че Мартина се възползва от визитата ни в Дания за доклада. Мисля, че текста е много добра отправна точка за важна и интересна дискусия за предизвикателствата, които ни предлага трудовия пазар, липсата на адекватни умения и така нататък. Искам да изразя подкрепата на НП за основните теми, очертани от докладчикът, свързани с създаването на конкурентен трудов пазар и адекватни умения. Поддържане на ученето през целия живот, за безработните, а също и разработване на, на умения за попълване на работните места в области, където сега няма достатъчно кандидати. Също развиване на предприемачески умения, обикновено, особено за малки и средни предприятия. Преподаването на умения за предприемачество в усилие на така наречените незадължителни умения, които не пред присъстват в училищните програми. Реформите, измененията от НП вече засягам, реформите трябва да са свързани с социалната политика и за това европейския социален модел трябва да се нагоди към условията на настоящия трудов пазар – и да се създадат системи, които да дадат възможност на работещите да се пригаждат към непрекъснато променящите се економически и социални условия. Ние като политици не можем да диктуваме промените в, социал... в световната економика и затова колкото по-бързо приготвим европейското общество да се справя с тези промени, толкова по-бързо ще засилиме конкурентно способността на Европа на световно ниво. Ще трябва да се създават инструменти, които да могат да отговарят на необходимите за пазара умения и квалификации. Това, например, вече се изправи в Дания и ние трябва да се възползваме от примера. Събраните на местно ниво дано, данни следва да се използват за реформа на образователната система, да създава право на образование на безработните. Също двоичната система на образование, съчетана с практика в индустрията, трябва да бъде възприета. И не бива да забравяме, че е, това все пак не е, е решение за всички злини. Трябва да има съответни е, мерки за пригаждане на подобни системи в отделната страни членки. Трябва да има диалог с работодателите и схеми за настойничество. В някои страни членки дори няма служби, е, което за обслужване на подобно търсене е, и е много трудно за това на хората да влязат на трудовия пазар, особено много липсва обучение в предприемачество. Много е важно да има подобно обучение и за семейния бизнес, защото по този начин ще се осигурява и устойчив растеж на дружествата и повишава тяхната конкурентна способност. Също така обръщаме внимание на необходимостта да се обучават учителите в създаване на дигитални умения, за предприемачество и така нататък. Очаквам с нетърпение сътрудничеството с докладчика. Благодаря. Сега давам думата на социалистите и демократите Рута Рук. Благодаря. Искам да кажа, че замествам госпожа Гринус, която има друга среща. Искам да благодаря на докладчика за важната тема, която подбрала, но все пак искам да наблегна някои детайли, които трябва да бъдат включени. Важно е да се от доклада да обхване всички, които са без работа, но мисля, че докладчика е от пропуснал някои от сериозните предизвикателства на пазара на труда и необходимостта да се гарантира гъвкавост. Трябва да се разгледат проблемите не само с предлагането, а и търсенето на работни места, защото трябва да се хванат тези два аспекта, обмена на стажанти, както и факта, че от тях се изискват високи умения. Важно е да се наблегне също на предизвикателствата, свързани с цифровизацията. В това отношение. Много пъти загубата на работното място се дължи от липса, на липса на определени умения. Трябва да се отчете и бързото технологично развитие, което също води до загуба на работни места. Е, е, много често е, работници и живи хора биват замествани от роботи, от информатика. От друга страна се, се, засилват, се засилва броя на местата, където се изискват много високи умения и намалява броят на тези, които са ниско низко платени и няма високи изисквания. Много важно е да се посочи как, по какъв начин да се гарантира работа за по-низко квалифицираните хора. Защото е, това не е само тяхна лична отговорност. Трябва е, самите работодатели да инвестират в е, преквалификацията, е, трябва да се гарантира обучение през целия живот. Освен това, за да се намери точния човек за точното място, трябва да се преструктурира по някакъв начин пазара на труда. Така че ние ще внесем изменения към този проект доклад, за да допълним по тези аспекти. Uh, Благодаря, госпожа Макентайр има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя наистина Мартина като докладчик. Мисля, че отлична работа е свършила. Много е пространен доклада, много теми покрива ни това оценява много високо. Засягат се теми, които смятам, че нашата комисия абсолютно трябва да засегне и мисля, че много изчерпателно се покриват тези теми. Ние ще подадем някои изменения с цел да подобрим и подкрепим всичко, голяма част от казаното. Мисля, че трябва да споменеме примерно необходимостта да е, приветстваме е, програмата Еразмус за предприемачески умения, защото тя даде възможност на много млади хора да започнат собствения си бизнес. И е, знам, че това като идея се подкрепя в доклада, но смятам, че трябва дори да го посилим. Абсолютно трябва да подобрим и образованието за умения за водачество и предприемачество, за да могат младите хора да осъзнават своите своя капацитет да стават и работодатели, не само работещи, а също така и да се възползват от новите пазари и иновациите, които ще се появяват и в бъдеще. Също така искам да очертая случващите се тенденции напоследък от връщането на дружества в Европа. Това е доста окоръжаващо, защото създава възможности за работни места. И мисля, че в такъв смисъл в Европа имаме уникалната възможност да ускорим този процес, за да, да, да покажем, че имаме съответните умения. Знам, че Мартина очертава и тази теза в доклада. Тоест да можем да предугадим какви ще са уменията, които ще се търсят, какво ще търсят дружествата като способности в своя персонал и да ги развиваме, това ще помогне изключително много. Очаквам с е, удоволствие срещата на докладчиците в Сянка. Знам, че тя ще бъде конструктивна. Ние ще подкрепим доклада. Много благодаря, госпожо Макентайя. Думата има госпожа Лопес от Обединената левица. So, Mrs. Lopez is... Госпожа Лопес я няма. Някой ще замести ли името на Обединената левица? Не. Добре, в такъв случай продължаваме с Европа на свободата и пряката демокрация. А, виждам, че пропуснах зелените. Извинявайте, не беше нарочно. Дам думата госпожа Анки от а, зелените. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за изкопването от нея просто доклад. Нашата група е съгласна, че тази тема е много важна и трябва да я разгледаме в момента предвид кризата. И след това бих искала да направя няколко коментара от общ характер преди да навляза в подробности. И да ви представя проект от измененията ни. Според мен една от, цели, една от основните цели на Европейския съюз трябва да бъде създаването на пазара на труда, който наистина да отговаря на потребностите на гражданите. А ми се струва, че пренебрегваме тази наша задължение и очакваме от хората да се приспособят към пазара на труда. Според мен е много важно в политиката ни за умение да заложи идеята за овластяване ние, групата на зелени, да смятаме, че ако поставим хората в центъра на интереса си, ако им дадем необходимата власт, им дадем възможност да станат активни участници на пазара на труда, това в много по-голяма степен ще допринесе за економическото и социално благоденствие в Европейския съюз. И това е нещо, което бихме искали да се превърне в водещ мотив на този доклад. Ако разгледаме положението в Европейския съюз в момента, редица и посветени на младежката безработица, показват, че сме изправени не само пред проблем с несъответствие на уменията, но и е, недостига на квалифицирани работни места. И не искаме да създаваме нестабилни работни места за младите хора чрез е, стажове, например, а искам да им предоставим наистина устойчиви работни места с дългосрочна перспектива на пазара на труда. Съществено значение е да предоставим необходимите умения на младите хора, но едновременно с това според мен трябва да настояваме и за високо качество на образование, което да даде възможност на младите хора да се развиват а, и това трябва да се случи в рамките на една образователна система, която да е много отворена и която да се ръководи не само от потребностите на пазара на труда, но и от потребностите за лично развитие на учащите се. Малко по-конкретно, според нас, когато говорим за съвети в областта на заедостта, искаме да има не само професионални съветници, но да има и такива услуги, между студентите и между работещите, за да има взаимопомощ сред учащите се. И също така държим да отбележим колко важно е неофициалното образование при придобиването на уменията. Ако погледнем откъде младите хора всъщност придобиват необходимите им умения, много често се оказва, че това се случва в рамките на неофициално обучение и бихме искали да гарантираме възможност за прибиване на умения чрез формално и неформално образование в Европейския съюз. Държа също, държа също така да отбележим, че организациите на учащите се трябва да се смятат за много активни участници в създаването на едно образование, ориентирано към бъдещето. И те винаги трябва да участват в ам, изготвянето на образователната система, защото една образователна система, която взима предвид становището и на преподавателите, и на учащите се, винаги дава по-добри резултати. Освен това, в когато има най-добри практики в областта на стажовете и двойствената образователна система, е, са примери, които трябва да разгледаме тъй като по този начин може да гарантираме по-голяма стабилност на пазара на труда, особено в контекста на кризата и да предоставим на моите хора възможност за подобиване на практически умения, като едновременно с това съблюдаваме за високото качество на образованието. Така че трябва да погледнем как Европейски съюз би могъл да насърчи този вид дуални системи. Благодаря ви. Много ви много благодаря на докладчика в сянка на зелените. Сега дам думите на госпожа Татьяна Белена. Благодаря. Преди всичко, благодаря на Мартина за този доклад. И най-вече за целта, която си поставя, а именно да предложи решение за един от най-сериозните проблеми, пред които сме изправени днес, а именно безработицата сред младите. да се гарантира съответствие на уменията с търсенето е един от начините да се излезе от кризата, няма съмнение. Но от друга страна трябва да не забравяме, че кризата има и други източници. Ние прекомерно се вторачваме в последиците, а не в източниците, в корените на кризата и има риск да свършим вярно добра работа, но да постигнем само частични резултати. Сега да разгледаме предложението в подробности. То е добро и ще се опитаме там, където има леки слабости, да ги отстраним. От една страна, смятам, че може да се подобри обучението, да, да се улесни достъпа да до пазара на труда. това са, на, на, това са все положителни елементи. Но трябва да се наблегне на най-важните аспекти. Говорим много за мобилност в Европейския съюз, но за момента тази мобилност е твърде слаба. Защо е така? Това не се дължи само на технически причини. А именно познаване на чужди езици, познаване на пазара на труда в другите държави. Мобилността като принцип е, е въпрос на избор. Избор за всеки индивид. И според мен е от културна гледна точка ние не оценяваме, не обичаме мобилността в труда. Младите в Южна Италия с неохота напускат е, Южна Италия, за да отидат да работят в, на север. Така че е, трябва да се запитаме защо в някои държави в Европа има по-ниска безработица, отколкото в други. Да открием къде са причините и чак тогава да видим как да гарантираме евро... реална европейска интеграция. Нас ни обвиняват в евроскептицизъм. Не, ние просто искаме да премахнем различията между отделните държави членки. И е, се питам дали не, не могат да се обхванат тези въпроси в документа, за да бъде напълно последователен анализа. В документа има много важни е, въпроси, на един от които искам да се спра малките и средни предприятия. МСП са гръбнака на нашата економика във всяка държава и в Европа като цяло. Така че съществено да помогнем на тези предприятия. Важно е, е да им се предоставят правилните съвети и да помощта да се конкретизира в практиката. Освен това, е необходимо да подкрепим зелената, природосъобразната економика. Трябва да поощряваме разкриването на нови работни места, свързани именно с опазването на природата. Може да се подобри качеството на труда, но най-вече трябва да действаме там, където има пропуски където има дефекти и трябва да поощряваме разкриването на нови е, работни защото, но да знаем, че винаги се ще има безработни. Thank you very much to EFTD. Много благодаря на докладчика в сянка на и бяхте демокрация. Благодаря на докладчици в сянка. Може няколко поискали думата колеги, но преди да затворим списъка с ораторите, Искам да кажа, спомена тези, кои, кои са поискали думата. Госпожа Моран Мотанье. Берес from SND, Мадам Моран Шиати Chiati from EPP as well, and uh, Mr. Chambon, uh, Cambon from, uh, from uh, the ALDE. Um, and before I close the list... И преди да затворя списък за оратори, искам да попитаме някой друг иска ли думата. Не, е добре, тогава продължаваме с госпожа Фонтание от НП. Грация, сеньора президента. И, en пример, lugar, киро Благодаря ви. На първо място, позволете да правя моите поздравления за Мартина, нашия докладчик, за един много добре балансиран доклад. Съгласна съм факта, че трябва да наблягаме много повече на мобилността в Европа, да поощряваме обмена на добра практика и партньорството. Смятам обаче, че по някои аспекти доклада да може, може да бъде прецизиран. Говорим много за мобилност. Тя е важен елемент, залегнал в този доклад. Но в това отношение мисля, че трябва да е, наблегнем също на важността на признаването на квалификацията в отделните държави, което ще улесни търсенето и намирането на работа. За момента е, има проблеми с признаването на квалификацията между различни държави членки. Ясно е, че Европейския съюз трябва да има един производствен модел, който е основан на е, е, авангардните умения, на качеството, но нещата трябва да са балансирани. Например, ако погледна е, какво става в Испания, трябва да ви кажа, че през последните години е, видяхме е, голяма пропаст между е, степента на квалификация. Тоест имаме високо квалифицирани работници и от друга страна работници, които нямат абсолютно никаква квалификация трябва да поощряваме една междинна квалификация, което ще ни позволи да не изпадаме в ситуация, когато млади хора без необходимата квалификация не могат да намерят никаква работа, а други млади, които са, са свръхквалифицирани, успяват да се устроят. Спомена се и альтернативното, альтернативното обучение. Това е добър начин да се създадат нови възможности за намиране на работа и да се създаде една по-атрактивна за младите система. Често се оплакваме от застаряването на населението. Това е важен проблем, който също трябва да бъде засегнат, но нека да не забравяме, че в много селски региони наблюдаваме обратното. Там те опустяват и там трябва да се действа изпреварващо по отношение на необходимите умения. Всички работодатели трябва да изпреварват, да отгадват каква ще бъде е, съответната тенденция, за да подготвят не само програми за професионална подготовка и преквалификация, а и да привличат самите студенти към подготовката на тези програми. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Белин. Белин. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж се спираме, на, е, чуваме по изключително сериозни теми, такива небрежни твърдения, които след 50 години строеж на Европа не би трябвало да чуваме. И се страхувам, че е, тук в момента не, не, не говорим за програма за 21, а за 22 век. Във Франция наричаме това да, да чукаме по отворена врата. Е, а в медицината това е още по-сериозно дизекзекуция, което означава, че една част от мозъка има блестящи идеи и желания, но не може да премине към действие. Не може да се допусне при милионите безработни млади или млади в несигурно положение да, те да бъдат оставени, да чакат и Европа да ни им дава възможност да намерят работа. По същество по доклада – е, има голям дисбаланс между отделните региони и страни в Европа. И ако погледнем по-специално малките и средни предприятия, които са именно структурите, които бързо предлагат работни места, това е един, едно, имаме по тяхно отношение един механизъм на местно и регионално равнище, а това са междупрофесионалните групировки за квалифицирани работни места, които именно гарантират съответствието между търсене и предлагане. А именно, те получават какви са офертите и с една подготовка от максимум една година преквалифицира човек с ниски умения, с ниска квалификация в човек с добра квалификация за много кратък срок. Така се запазват местните богатства, местните работни места, избягва се преместването или изнасянето на предприятията в други региони или страни, както и предлагането на добри условия, не условия, които не са допустими от човешка гледна точка за работещите. Така че това са много важни е, елементи. Много е важно Европа да направи конкретни предложения в тази област – тук не става въпрос за микроекономика, напротив, тук става въпрос за групиране на всички работни места във всички държави членки. Затова ви моля наистина да помислите за този механизъм, който спомена госпожо Благодаря. Сега давам думата на господин Гутиерес от Социалистическата партия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, Мартина, за проекто доклада, който ни представяте. Знам отлично как работи Мартина и съм сигурен, че ще постигнем компромис по тази толкова важна за всички ни тема. Трябва добре да оценяваме пазара на труда, за да можем да видим къде са различията Економическата криза увеличи трупаста, разликите, степента на процента на безработица е много различен в различните държави членки. Наблюдаваме все по-голям разрив между степента на квали... квалификация и търсенето в зависимост от уменията. Търсят се все по-квалифицирани работници. Е, предприятията търсят квалифицирани работници, от друга страна е, има безработни с много добра квалификация, които обаче е, квалификация, която не се търси в момента на пазара. Все повече са проблемите, свързани с мобилността между отделните държави и членки и прехвърлянето на права между тях. Следователно, докладът трябва да си постави много амбициозна цел, защото ситуацията на пазара на труда в Европейския съюз е изключително сериозно и е наш дълг да направим всичко възможно, за да премахнем тези проблеми. Всичко тръгва от една добра преценка на пазара на труда. Както казах, има проблем с квалификацията и това е свързано с, модела, с производствения модел в Европейския съюз. От своя страна Европейската комисия твърди, че работните места, които ще се разкриват от сега до 2020 година, ще бъдат все с висока квалификация. Е, за жалост това не отговаря на това, което вършат повечето държави членки, които съкръщават бюджета в областта на образованието, на висшето образование, които пренебрегват альтернативното обучение, и не обмислят промяната в производствения модел, като наблегнат повече на иновациите. Разбира се, подготовката и квалификацията трябва да бъдат адаптирани към изискванията на пазара на труда, но все пак самата система на подготовка и обучение трябва да бъде модернизирана, а не виждам как това ще стане пред бюджетната политика в повечето държави членки. Трябва, разбира се, обучението да бъде тясно обвързано с предприятията, но трябва да се изпреварва, да се мисли и да се отгатва бъдещето, да си помислим какви ще, е, квалификации ще се търсят в бъдеще, какви нови работни места могат да възникнат и какъв, какъв капацитет е, ще се нуждаем до, от сега до след 10, 15, дори 20 години. Знаем, че от една страна, в някои сектори има потенциал от разкриване на работни места и въпреки това в образователната система не се държи сметка за тези, е, този потенциал. В проекта доклада се настоява на конкурентноспособността, но тази конкурентноспособност е, не проистича само от реформата на пазара на труда. Всичко, което беше направено тук, е насочено само към засилване на гъвкавостта. Нищо не е направено за увеличаване на производителността, за въвеждане на повече иновации. До сега единственото, което сме направили е да е, дадем възможност за намаляване на заплатите. Минималната заплата намаля 20%, 80% в Испания, най-низките заплати бяха намалени с 15% или поне бяха обесценени. Говоря ви тук за заплати от порядъка на 1200 евро. Това стана през последните години. Така че, да, хубаво е човек да е коректноспособен, но това не трябва да се отразява на заплатите. Как ще стане това? Като се подобри нашата производителност. Като се изгради един съвършено различен от сегашния пазар на труда адаптиран към економическата криза. Трябва да подобрим и качеството на работата. 90% от работните места в момента, които се разкриват, са, е, е, изискват ниска квалификация освен, е, че имате квалификация, вие трябва все пак да, да имате е, работа, която ви поставя при нормални условия на труд и щади вашето достоинство. По, а, е, много, намалява броя на безсрочните трудови договори. Все по-често се изключват до, времени договори. Съгласен съм, че трябва да има гъвкавост за предприятията, но това няма да им позволи да увеличат своята производителност. Нека погледнем данните от Евростат. 10% от работниците в Европейския съюз живеят под прага на бедността. Ето къде са основните проблеми, които трябва да решим. За това именно трябва да тръгнем от един задълбочен анализ. Аз всъщност приветствам този проект от доклад, в който са изборени повечето е, проблеми. Надявам се, че ще работим много добре с Матина, за да обсъдим всички изменения, които ще допринесат за този правилен, задълбочен анализ на пазара на труда и, и намиране на дългосрочни решения за подобряване на пазара на труда. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Моран Шартие. Благодаря, госпожо председател. Като повечето преждеговоривши колеги, и аз ще кажа, че темата е изключително важна и нашата колега Мартина е свършила много интересна работа, която ще разгледаме отблизо каква е ситуацията, в която трябва да реагираме и какви препоръки да дадем. Първо, ние сме изправени пред е, едно изключително сериозно масово развитие на цялата пирамида на труда ниско квалифицираните работни места изчезват. Те са само 15%, до 2020 ще бъдат само 15%. А, освен това, в горните етажи на пирамидата на труда 15% от, се появяват нови работни места с високо равнище на квалификация. Появяват се или ще се появят. Така че трябва да се опитаме да осъществим прогрес по цялата пирамида. Това е първата трудност, защото става въпрос за придружаващи мерки към едно масово развитие, масова еволюция, която не може да се осъществи само благодарение на първоначалното обучение, нито на обучението през целия живот, защото по време на това обучение не могат да се обхванат всички потребности на предприятието. Ние трябва да гарантираме по-бърза адаптация и реакция. Втория елемент, на който искам да наблегне е, че в рамките на това развитие не трябва да забравяме, че работните места, поне 82% от тях се създават от малките и средни предприятия. Так му те обаче са изправени пред най-сериозните трудности да отделят време за постоянна преквалификация или обучение през целия живот – за да може е, техните работници да се адаптират към новите условия. Виждате, че има конфликт между потребностите от квалификация и от друга страна времето, което се отделя за обучение. Именно по тази причина и освен препоръките за обучение през целия живот, трябва да включим е, утвърждаването на професионалния опит и от друга страна да работим за е, утвърждаването на неформални умения, придобити извън работното място, които ще бъдат важен лост, по... благодарение на който младите да получат професионална подготовка и развитие защото развитието на професиите е по-бързо, отколкото може да се е, е, е, изпълни един пълен образователен цикъл. Така че нека да оценяваме всички вече придобити умения, придобити и извън училище, извън университета, и извън предприятието, включително и в доброволни дейности. Третия аспект, който искам да подчертая е, че в момента сме свидетели на масова безработица сред младите. И ако не оценяваме, не, утвърж... не признаваме техните умения придобити, навън ние ще ги е, оставим извън пазара на труда. Но много важно също е да видим какви са техните способности, какъв е капацитетът им. Те имат способности, които трябва, на които трябва да наблегнат. Така че трябва да, ги, да им посочим как в автобиографиите си да посочат и това, техните способности. Уменията, но и способностите. Защото в противен случай ще продължим да а, наблюдаваме разрив между хора, което, които вече имат работни места и са заплашени да загубят работата си, защото просто никой не оценява способностите им. И е, е разликата между тях и младите, които са безработни. Виждаме в момента, че е, кризата и политиките за излизане от нея направиха а, младите и, и жените все по-уязвими на пазара на труда. А, а чух госпожа Мораш да дава съвети за а, групите, професионалните групи. Надявам се, че сте гласували доклада за Социалния фонд инициатива за младите, защото е, хубаво е да се дават добри съвети да се произнасят хубави фрази, но все пак парите, които влага Европа, се отделят и е, благодарение на тези доклади, които гласуваме. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Шамбон от групата на Ауде. Благодаря. Благодаря. За моя изненада, много ми хареса работата на колегата ни Мартина. Забележително. Така че смятам, че трябва да приемем някои прекрасни идеи, които е формулирала в доклада си. А, искам да се присъединя към колегията ни от Зелените е, и всички нейни предложения за альтернативното подготовка, альтернативното обучение. Обучение е един динамичен процес. Важни думи бяха казани и за мобилността в Европа. А, мисля, че много от предложенията могат да бъдат включени в доклада. Искам също така всеки да, от вас да прочете внимателно заглавието на доклада, защото имам чувството, че си задавам прекомерни амбиции. Говорим тук за а, пълна заетост, а, а, такова нещо няма. Има европейски социален модел, но пазара на труда е доста сложен. Има идеи, които са трудно изпълними. Е, освен това има огромни различия между държавите членки. Е, пазара на труда зависи от производителността, от културата, от местните традиции. Така че заглавието не е съвсем точно. Дали намеряваме да създадем някакъв нов модел на социални отношения, който ще стимулира производителността. Да, може би, е, но е, освен това трябва да се търси баланс между търсенето и предлагането, да се изпреварват бъдещите, бъдещото търсене. И още няколко коментара. Е, Предпоръчва се да се действа изпреварващо, да се е, анализира бъдещата еволюция на пазара на труда. Но в това отношение не е лошо да прочетете резултатите на групата от Дъблин, както и е, на становището на економически и социален комитет, защото наистина в някои случаи като че чукаме по е, отворена врата, има вече предложени и прияти идеи. И освен това трябва да кажем, че не винаги е възможно да се отгадне какво ще бъде бъдещото развитие. по време на криза с такава висока степен на безробатица след младите, не трябва да залитаме по утопични идеи. Да си въобразяваме, че ще създадем най-добрия пазар на труда, с най-добрата заетост, най-добрите условия на труд. Това е нещо невъзможно. Всъщност, нашата задача е да намалим последиците от кризата, защото пазара на труда си има свои закони, всяка страна си е избрала свой модел, свое решение. Ето в някои страни се говори за безсрочни трудови договори, в България, в, в, в Германия се търсят други решения. Знаем, че има големи разлики между Южна и Северна Европа. В Южна Европа има средни предприятия, които носят много голяма добавена стойност в индустрията. и много често самите работ... работодатели, например в Германия, се грижат за социалния елемент, за свой... своя персонал и гарантират техни... техния... тяхната подготовка. Замяна на това в Испания, където имаме милиони безработни, които вече дори не получават обещатение за безработни. Така че да обещаваме, че да направим всичко, какво ли не на пазара на труда, е погрешно. Има да е някои елементи, които могат да залегнат в други доклади, посветени на образованието, да кажем. А, а тук да посочим също, че има и млади, които сами загърбват пазара на труда и, и, и образованието. Така че пак ще повторя, не трябва да се опитваме да решим всички проблеми, а да наблегнем на изграждането на един пазар на труда, който се доближава до идеалния си вариант, който е адаптиран към 21 век който е способен сам да премахва трудностите и който позволява да бъде намалена безработицата. Благодарение на обучението и преквалификацията, но това е дългосрочен процес, но и реформиране на производителната система, също дългосрочно усилие, и оставайки реалистични. Трябва да знаем, че не само футболистите като Кристиано Роналдо са добре платени. Е, трябва да се отговори на потребностите на тези, които предлагат работа и изискванията им и съответната квалификация на безработните. И това е проблем, който не може да бъде решен само с пари. Много често се говори за добре платена работа, която изисква свръхкачества. качества. Тоест не трябва да търсим само краткосрочните решения. Трябва да се намери отговор за проблемите на милионите неквалифицирани млади в Южна Европа, които пострадаха от кризата, но които, имат, които са огромен потенциал и биха могли да бъдат интегрирани в пазара на труда, ако, беше, ако можеше да се повиши квалификация. Това е много спешен проблем. Много ви благодаря, колеги. Преди отново да дам думата на докладчика, бих искала да попитам представителя на комисията дали иска нещо да сподели с нас по този проект доклад. Имате думата. Много ви благодаря за тази възможност да взема думата. Доклада подчертава голям брой проблеми, които ни, с които ние сме съгласни. Тук по време на разискването бяха споменати и други важни елементи. Държа да подчертаем колко важно е да се гарантира признаването на обучението, както и необходимостта да се гарантира насърчаването и признаването на неформалното обучение. Тези въпроси нееднократно бяха повдигани от членовете на вашата комисия, ние ги обмисляме. За вашата сведение, Европейската комисия работи по Европейската система за квалификации и насърчава взаимното признаване на националните системи на обучение. за Постигнахме споразумение за принципите на валидиране на неформ... неофициалното обучение след 2015 година и това ще бъде много полезно за всички. Би било уместно да се спомене Европейската мрежа за квалификация и неофициалното образование в точка 23. Вече споменавате подобни програми като Erasmus Plus и EURES. Благодаря ви. Много благодаря на представителя на комисията. Сега отново давам думата на докладчика. Мартин, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. С колко време разполагам? С 3 часа? С 3 минути? Председателят, да, разполагате точно с 3 минути. Няма проблем, но много се радвам на това разискване. Радвам се, че толкова сериозно гледате на този въпрос. Наистина много се радвам на ползотвореното разискване. Водех си бележки, три страници бележки се забраха. Ще се спомня няколко основни елемента са набързо. те благодаря ти, че спомена посещението ни в Дания. Държа само да подчертая, че трябва да използваме подобни най-добри практики от различни държави членки. Винаги непрестанно говорим за най-добри практики, но мисля, че не винаги ги използваме както трябва, така че е важно да ги споменахте. Благодаря ви, че споменахте ученето през целия живот. По този начин ще обогатим допълнително доклада. Благодаря ви, че споменахте и обучението на учителите. Това е една от важните връзки между класната стая и индустрията. Тъй като често някои от индустрията, които имат нужда от нови служители, установяват, че обучението, което новите служители са получили в училище не е отговарям техните нужди, така че ви благодаря, че споменахте обучението на учителите. Благодаря на колегите, които споменаха качеството на стажовете, също много важен коментар. Бих искала само да се спра на един важен елемент, именно фактът, че в доклада си много често споменавам професионалните, професионалното обучение и техническото образование. Напълно споделям мнението ви. Трябва да обърнем внимание не само на високо квалифицираните специалности, но и на професионалните и технически обучения. Много е полезно споделям мнение с колеги, които имат толкова богат опит като вас. Благодаря ви, че споменахте въпроса за уменията на младите хора като лидери в бизнес среда, както и е необходимостта да гарантираме повече сигурност за предприятията в Европа. Те ви благодаря ви, споменахте, че споменахте паспорта за уменията. Надявам се да чуя повече от ваша страна по тази тема. Благодаря ви за нещо, което споменахте. Трябва да вземем предвид не само нуждите на предприятията, но и нуждите на учителите. Това е много важно. Тетяна, благодаря ви. Ще ви отговоря на италиански. Много ти благодаря, Тициана, за коментарите. Разбира се, предложението, което се правят в този доклад, не са единствените възможни решения. Има и други елементи, които ще ни позволят да излезем от кризата. И тук мога да дам за пример Германия, която започна структурни реформи преди около 10 години. И днес в резултат на тези реформи безработицата в Германия е изключително ниска. Бих също така спомена и въпроса за мобилността на европейско равнище и значението и за страни като Италия. Напълно подкрепям мобилността, тя трябва да е достъпна за всички граждани, но без да е задължителна, разбира се. Имаше и други коментари, всички бяха много полезни, няма да повтарям всички тях. Държа само да отбележа, че едно от най-големите ограничения, с които се сблъскваме, включително и в това разискване, е недостигът на време. както и ограниченията в броя на думите при изготвянето на доклада. Вярвайте ми, беше много трудно да изготвя един проект от доклад сам, от само три страници, но с вашите изменения съм сигурна, че ще изготвим един много по-дълъг и много качествен доклад. Дори съм забележа, че получихме и становище на Комисията по култура. То е много кратко, но много интересно, да представлява на малко по-различна гледна точка от Комисията по култура. Призовавам ви да се запознаете с него. Скока за внасяне на изменения е 5 май 12 часа на обяд, след което предполагам, че ще поведем една малко по-дълга среща на докладчите е в Сянка, за да обсъдим как ще продължим работата по доклада. С радост ще продължим съвместната си работа с вас. Много благодаря и на секретарията Сътрудничеството ни беше наистина на отлично. С нетърпение очаквам предизмененията на всички колеги. Благодаря ви. Благодаря на докладчика и на докладчите в Сянка. Мисля, че дебатът наистина беше много интересен. Всъщност имахме около половин час в повече за този дебат – Тоест, дебата беше един час вместо половин час, тъй като бяхме напред с времето. Бих искала само да ви да повторя крайните срокове. Крайни срокове за внасяне на изменения е 5 май в 12 часа на обяд. Предвидели сме гласуване на доклада в комисията на 15 юни. Благодаря ви и сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, точка 8 стимулиране на предприемачеството сред младите чрез осигуряване на образование и обучение. Първо разглеждане на проекто становището към доклад на Комисията по култура. И незабавно давам думата на докладчик Яна Житнянска. Имате думата. Не, пани Благодаря, госпожо председател. Както и е, в предходния доклад, ще се придържам към основната тема И е, доколкото темите са е, сходни, но някои от нещата сигурно ще се повторят, но като цяло това, с което се занимаваме е изключително важно и трябва да му отделим съответното е, внимание. Всяка форма на обучение трябва да има възможност, да дава възможност на обучаващите в последствие да бъдат не само работещи, но и работодатели – Два основни аспекта искам да отчета в моята работа. Първо, че практическият опит по време на образованието трябва да бъде застъпен в самия процес на образование. Има страни членки, както се спомена тук, които се справят по-добре, като Германия и Холандия, и други, където този процес не е развит. Там хората влизат на трудовия пазар без да са достатъчно подготвени, без да са наясно какви са им възможностите, без да знаят как да започнат бизнес дори и да искат. Затова губиме потенциал, да не говорим, че губиме брутен вътрешен продукт, губим иноваторството. И вторият аспект, на който искам да сложа акцент в становището, е предприемачеството това, че да имаш собствен бизнес не следва да бъде възможно само за най, най, на хората с най-добри възможности в обществото, а и също на най-уязвимите, на младите, на хората с увреждания и така нататък. Считам, че влизането на подобни хора на пазара на труда реализира един огромен потенциал, а също така подобрява и тяхното качество на живот. В е, Европа, в Европейския съюз съществуват ред е, инструменти, които дават възможност да се интегрират тези слоеве от населението на трудовия пазар. Необходимо е да има и повече информация за тях – защото хората трябва да бъдат е, наясно за съществуването на подобни програми. И ако страните членки не го правят, те всъщност пренебрегват своите задължения. Има бизнеси, които се стремят да подпомагат младите хора да влизат на пазара, но много често тези млади хора въобще нямат представа, че съществуват такива възможности. В много страни членки нивото на информираност е много ниско. Редица млади хора нямат представа как да започнат бизнес. Има начини за подкрепа на иновативност, но е, хората просто са в пълно неведение. За това трябва да упражняваме натиск върху страните членки да подобрят е, положението в тези неща. Е, трябва да видиме и доколко учителите са наясно с съществуващите инструменти. Когато работих с колегите по становището, ми се струваше, че в... залягаме много повече на образованието и темата за образованието, отколкото заетостта. За това е, предлагам да застъпим повече темата за ето в края на кращата. Тя е от ресора на нашата парламентарна комисия. От Мартина ще излезе един много добър документ, който ще ни помогне и за нашата тема, защото а, ние трябва да дадем на младите опита и уменията да започнат бизнес – а не само да търсят да бъдат наети на работа. Председателката, благодаря, благодаря на докладчика. Нека сега да дам думата на колегите Том Ванден Киндели от НДП първо. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря на фламандски. Темата е много важна. Ние говорихме за това и в предходния доклад. Благодаря на докладчикът. Становището представлява от, от, отлична основа за бъдещата ни работа. Утре аз е, ще представя нашето становище на едни млади хора, ръководители на предприятия и дружества от моя избирателен район. И искам е, също така да подам ред е, изменения. Вече съм подал три. По първия параграф да сложим ударение – че трябва да се развива сред младите дух на предприемачество, а също и така да се търси е, възможности за борба с, с социалната бедност. Мисля, че също така трябва да е, настояваме още в е, училище да се възпитава дух на предприемачество и то сред всички младежи защото твърде малко млади хора получават достъп до е, възможностите да развиват бизнес. После трябва да има повече възможности за образование или обучение, е, да има възможности за схеми участи предприемачи, така че да може да се е, комбинират най-добрите практики в това отношение и университетите, които вече са въвели подобен статут е, учещ е, предприемач. После трябва да работим и с дружествата. Много често говорим, ето те не успяват, но ние даваме ли им втори шанс? Много е важно младите да могат да започват независимо, да развиват бизнес. Трябва да са наясно, че ако един път не успеят, винаги могат да опитат отново. Трябва да имат насърчаване. Радвам се на възможността да работим с докладчика. Сега давам думата на Юта Страйндрок. Благодаря, госпожо председател. Термин в Heimatland. Ich soll der Berichterstatterin sagen, dass äh, er ihr dankt für den guten Bericht für viele. Аз э, замествам, както казах, нашия докладчик Сянка. Искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад. Необходимо е младото поколение наистина да изработи дух на предприемачество, за да може пълноценно да се възползва от всички мерки, които се взимат за борба с безработицата. Има обаче един аспект, който не става ясен от доклада. В своя проект докладчик споменава понятието социално предприятие, което да дава е, упростени рамкови условия. Искам да се спра на това понятие. Не виждам ясно връзката между двете. Може би бихте могла да развиете мисълта си и да поясните какво ще бъде влиянието на социалните предприятия, как те ще насърчават е, е, предприемаческия дух сред младите. Ние смятаме да внесем изменения именно за да кажем, че Европейския съюз трябва да поеме своята отговорност и да поясни ролята си в поощряването на предприемаческия дух, без винаги да прехвърля тази отговорност на държавите членки. Важно е също така системата за социално осигуряване да бъде подобрена и да, е, именно по отношение на младите е, ръководители на, на предприятия и е, вземането на микрокредити. Както и да се предвидят всички случаи, когато младите задлъжняват за цял живот, когато не успеят да си намерят работа. <clears throat> защото в противен случай много млади хора ще се страхуват да, да стартират ново предприятие, защото ще се боят от риска то, то да не успее и това да се отрази катастрофално на тяхното финансово положение. Радваме се предварително за предстоящата работа с докладчика. Благодаря. Now... Благодаря. Сега давам думата на докладчика в сянка от Алте Марлина Дезлова. Аз отново ще се изказвам, така че третия път сигурно ще знаете вече името ми. Благодаря за становището. Не Напълно съм съгласна, че младите хора имат огромна полза от е, опит в предприемачество и образование за него от най-ранна възраст. Аз лично започнах и създадох моята първа е, компания на 17 години, така че е много полезно да има такъв е, опит човек. Да има човек економическа дейност е крайно важно, не само защото те получават възможност да се развиват, но им дава опит и устойчивост на характера. Също така това създава и възможности на европейско ниво за развитие. Много е важно действително да има засилено сътрудничество между образователните институции и бизнеса, за да могат хората да се, младите хора да се ориентират как работи той. Бихме могли да поддържаме платформи за а, комуникации. Има много добри практики, примерно а, има конкурси е, за млади хора, които дават възможност да се започва подобна дейност от е, най-млади години. Също много полезно е трансграничния опит на младите хора в това отношение. Ерасмус за предприемачите е отлична програма в много страни има приоритет за включване на предприемачеството в учебните програми. В моята страна това в момента се прави. Това трябва да стане факт за всички страни членки. А също бизнеса, който се започва от творчески настроени млади хора, трябва да получава специални стимули – може би ще направя известни изменения в този смисъл. Благодаря много. Благ... Много се радвам, че тук имаме и представител на Комисията от култура, защото смятам, че по тези въпроси нашата комисия по заетост и комисията за култура трябва да си сътрудничат много тясно. Благодаря. Сега представителя на Обединената левица. Заповядайте. Благодаря. Да, всичко, което можем да направим за заетост на младите хора, трябва да бъде направено, дори и когато трябва да ги подпомогнем да разкрият своя собствено предприятие или чрез социални предприятия или предприятия, които поощряват въвеждането на нови технологии или участват в прехода към природосъобразна економика. Мисля, че за нас е много по-разумно да помислим как да обезопасим тези предприятия, как да ги улесним в получаването на заем на низ, с ниска лихва, кредит с ниска лихва и как да създадем такава економическа среда, в която те да имат достатъчен пазар, защото ако нямат пазар, те няма да са жизнеспособни. Вторият ми коментар е, че аз лично, за разлика от това, което понякога се прокарва като идея, не смятам, че един такъв проект от доклад ще реши огромното множество проблеми, пред които са изправени една четвърт от младите в Европа, които са безработни. Необходими са многобройни е, механизми, но не точно това, което предвиждаме. Това, което става днес, благодарение на подобни механизми, води до една тенденция, която от една страна намалява капацитета на публичната служба да изпълнява своите функции и от друга страна води до разчита на високата степен на безработица, за да се тласка, включително вътре в предприятията към развитие на предприемаческия дух. Много често работници от едно и също предприятие се превръщат в предприемачи и влизат в конкуренция с собствените си колеги, вършат същата работа, но вече нямат статута на работници и съответните социални права и правата им на представителство се е, деформират и се използват порочно в някои страни, включително във Франция. Смятам, че трябва да приемем инициативи, които да позволят на всички, които искат да направят ново предприятие, които да им помогнат, но не трябва да оставаме впечатлени, че това е панацеята, която ще реши проблемите на безработницата. И бих предложил успоредно с обсъждането на тези въпроси и предприемачеството да обсъдим и статута на наемен работник в Европейския съюз, така че да гарантираме правата на тези работници, които все по-малко се зачитат. Благодаря. Сега давам думата на докладчика Сянка от Зелените Карима Дели. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик. Първо трябва да тръгнем от една констатация. А именно, днес все повече тласкаме младите към разкриване на собствени предприятия, собствени фирми във Франция, в Германия. Ако, после, ако погледнем баланса от първата година, ще видим равносметката. 60% от тези млади фалират в техните предприятия. Така че днес си мислим, че като потикваме младите да си създадат предприятия, решаваме проблема с безработицата. Напротив, по този начин много често е, отключваме друго, друго развитие, динамиката на нетрайното, на нетрайността. Така че по-добре е да помислим за някакъв нов модел, който съответства на реалната практика в живота. Предприятията на 21-ият не са вчерашните предприятия. Това са цифровизирани, информатизирани предприятия с нови технологии, с обработка на отпадъците, с нови сътрудничество. Сега всичко се споделя онлайн. Ние живеем в економика на споделянето и сътрудничеството, основната ценност, която, на която наблягат младите. Всеки млад казва, аз като предложа проект, не го предлагам от мое собствено име, а от името на цял екип. И смятам, че комисията и е, държавите членки е добре да поощряват е, младите да се ангажират с е, социални, солидарни предприятия, но освен това да задвижим една нова динамика, защото днес предприятието трябва да произвежда и смисъл да произвежда и създава колективен дух, защото това допринася и за развитие на регионите. Социалното партньорство цели именно да създава е, работни места на, на, в отделните региони, които да не бъдат изнасени навън. И тук искам да се спра и на кооперациите, които са много ефикасно средство за изграждане на важни социални връзки и за засилване на отговорността на младите и като работодатели, и като потребители. Защо, обаче днес, за жалост, кооперациите страдат от дискриминация поради някои правила в областта на конкуренцията. Освен това, когато говорим за предприемачество на младите, трябва да говорим и за равенство. Равенство с тези, които избират да бъдат наемни работници, които е, е, като достъп до е, образование, здраве и охрана на труда трябва да бъдат подложени на същите условия. Да има равенство по отношение на свободата на движение. А ако поощряваме мобилността на младите, трябва те да могат също да създават предприятия навсякъде по нашия континент. Елемент, който също трябва да бъде засилен. И накрая, нашата цел е естествено да дадем всички възможни средства на младите, които искат да създадат предприятия. Но какво означава това? Това означава да и измислят да създадат нова економика. Утрешната економика вече няма да се основава само на печалбата, а и на солидарността. Това е економиката на сътрудничество. Тя вече покълва и сега младите, когато предлагат проект, не целят само да спечелят пари, а, а да придадат смисъл на живота си. Така че вече се изгражда една нова визия за утрешния свят. И тъй като искаме този свят да бъде по-отговорен и по-траен от днешния, трябва да организираме дискусията и около развитието на социални и природосъобразни економически практики в предприятията. Това трябва да започне още от училищната скамейка. Днес в училище, когато се говори за подготвяне на бъдещите предприемачи, те не го правят по, по тази логика. Трябва практик политическите, социални и екологически е, е, въпроси да бъдат разглеждани и преподавани в училище. Така че това, трябва, когато говорим за образование, да наблегнем на тази роля. To... Благодаря. Сега представители на Европа за пряка демокрация. Благодаря. На докладчика. Благодаря и на всички докладчици в Сянка за коментарите. Аз много отрано започнах да работя в тази област и бях съветник на в областта на развитието на малките и средни предприятия. Развитие на, на уменията, нещо, което трябва да бъде предадено на младите, ако искаме те да се справят с трудностите и да се адаптират към пазара на труда. Разбира се, че създаването на, на собствено предприятие крие рискове, изисква и жертви и както подчертаха колегите, много често младите ръководители на предприятия са изправени пред купища трудности и само няколко години след създаването на съответното предприятие са принудени да го закрият. Важно е да се отбележи също, че е, намаляват традиционните работни места и младите много често се дръзват е, да се хвърлят в предприемачеството, без точно да знаят към къде отиват и е, какви, на какви рискове се излагат. Много често те използват някои спестявания на техните родители. Така че трябва да бъдат подпомогнати не само по отношение на подготовката им и за изграждането на една система, система на придружаване и на контрол през определени е, е, интервали от време, която да позволи на тези млади хора да отстраняват пропуските в хода на развитие на техните е, предприятия, да имаме, да им се дават е, търговски, економически съвети, защото много от тези млади не притежават умения в тези сфери. Тоест да бъдат консултирани по време на различните етапи от развитието на предприятието. Мисля си тук за някакви курсове, за пред тези е, ръководители на предприятия и след това някакво попечителство, настойничество, което да ги следи. Тоест да се наблегне не само на предварителната подготовка, но и придружаването им. Искам също да припомня, че а, не трябва да изпускаме от поглед контекста. Има национален контекст, който има основна роля. Понякога предприемачите се сблъскват с огромна бюрокрация, с висока цена на труда, все фактори, които имат особено значение и в които се крие ключът или за успеха, или за провала на съответното предприятие. Предприемачите са двигател на Европейския съюз, непрекъснато повтаряме това. И е, е очевидно, че младите, които разкриват предприятия, са един от основните елементи на бъдещето на Европа и за момента не са достатъчно подпомагани. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Сандер сега е изявила желание за изказване. Госпожа Макинтайр, госпожа Шойдрова също. Искам да попитам има ли други желания за изказване преди да затворя списъка. Ако не, давам директно думата на госпожа Сандър. Заповядайте. Благодаря. От своя страна и аз искам да благодаря на докладчицата за отличната работа. За да разработваме дух на предприемачество, както бе казано тук неколкократно, трябва да се съсредоточим върху младите от най-ранна възраст като се осигуряват стажове, посещения в предприятия и младите предимно трябва да е, си създават едно обща представа за предприятието да могат да бъдат там няколко дни или седмици, защото те имат много разпок... На представа за всичко, което се случва там. А ние трябва да им създадем една цялостна такава, така че те да имат и е, положително възприятие за подобен бизнес. Също така много е важно да отчита, отчитаме ролята на различни асоциации в страните членки, примерно е, е, камара, Стопанска камера на младите, да речем, или организации на младите предприемачи, които да дават възможност на доброволен принцип да се разработват проекти на местно ниво, които да дадат възможност тези проекти да се ръководят от младите, така сякаш те са ръководители на съответни предприятия, за да могат да развиват точно предприемачески умения – Също това, което казаха колегите, е изключително важно. Темата за настой, настойничество, защото те, младите предприемачи, трябва да могат да бъдат подпомагани от хората, които имат повече е, опит. Това би било много ценно. Проучванията показват, че когато младите имат подкрепа по, в продължение на една или две години от настойници, много по-малък е броя на фалиралите новосъздадени предприятия. И накрая бих казала, че е важно да се опростят процедурите, да се намали бюрократичното бреме и тежест, които реално доста обезкуражават младите да започнат бизнес – трябва, разбира се, да насърчаваме всичко, което е свързано с цифровизация, защото младите разбират този език. Сега давам думата на госпожа Макинтайр. Благодаря. Благодаря на Яна. Поздравления за нея за абсолютно отличния доклад. Изключително добра работа сте свършили. И Факта, е колко много подкрепа получава той от всякъде. Разбира се, като парламентарна комисия ние винаги ще застанем зад подобен доклад. Разбира се, че има и много връзки между темата, която работи Яна и тази на Мартина. И едно от нещата, които за мен е изключително важно, е, е въпроса за образование още от ранна училищна възраст в духа на предприемачество. Това означава, че трябва да има, е, да се развиват и финансови знания. Учениците трябва да знаят какво виждат, когато погледнат един е, бюджет и е, финансов отчет. Трябва да им се дават умения за управление, за лидерство, за предприемачество, е, да им се дава информация за това как работят бизнесите това е, бихме, ако правиме това в по-голяма степен, ще свършим неоценима услуга на младите. Също е необходимо да има обмяна на добрите практики между страните членки. Примерно в Обединеното кралство има една система, е, наречена млади предприемачи. Е, деца в училище, казвам деца, но всъщност това са млади хора, 16-17 годишни, е, малка група, която започва бизнес под е, егидата на училището. Те трябва да я регистрират, да управляват по съответния начин, е, имат е, настойници от местната общност, бизнеси, които работят в района. Те също така се включват в един процес на конкуренция, защото всяко училище има подобни проекти за продажба на определен продукт или услуга. И в края на годината има едно голямо събитие, където се връчва награда. И е, така се дава ясен пример колко приятно и е, възнаграждаващо и е, плодотворно е да имаш е, собствен бизнес. Факта, е, че мнозина от нас са започнали бизнес на млади години. Аз мисля, че първия бизнес, който установих, беше на 17 и пропаднах. Но след това, след няколко години, направих друга фирма, която все още работи. Така че човек не бива да се срамува, ако съвсем честно не успее първия там. Много, много бизнеси отначало не сполучват, но в момента много бизнесмени, които са изключително които имат големи постижения, са се провалили като начало. И всички, които са успели обикновено, са започнали бизнес на много млада възраст. Алан Шугър е, който сега е лорд, е, започва своя бизнес е, с продажба на стоки на пазарска сергия и в момента той е изключително успешен, помага на други млади хора да започнат бизнес – така че е, в е, започването на собствен бизнес има много вълнения и то положителни такива, които ангажират и въображението на младите. Младите имат и прекрасни нови идеи и като общество ние можем да само да имаме полза от тези нови идеи и новаторство. И е, много искам да благодаря отново на Яна за работата и до тук и очаквам с нетърпение да вървим нататък. Благодаря, госпожо Макентайр. Сега давам думата на докладчика от е, Комисията по култура, госпожа Шойтрова. Първо искам да благодаря на всички колеги, които се включиха в този първи обмен на мнения. Много обогачеващо беше за мен да чуя техните идеи. Е, Вие имате опит в областта на предприемачеството. И ми, мисля, че е, този подход е мотивиран от развитие на пазара на труда. Сега искам да се спра по-скоро на доклада, който съм изготвила като докладчик от Комисията по култура, поощряване на младото, на обучението на младите в областта на предприемачеството. Сега ще продължа на чешки. о том, че е, справа колегиня... Е- Искам да добавя, че документа на госпожа... Jak е, k се problematice přistupuje... Яслевска... Или Ясловецка, да, госпожа Ясловецка ми даде много материал за моя доклад. И се опитах да извлека съответните заключения за сегашното положение, без да повтарям, което вече се казва в нейния доклад. Ние вече цитирахме способностите в областта на предприемачеството. Вие а, а, споменахте необ... развитието а, в областта на, на предприятията, е, изтъкването все по-на по-преден план на новите технологии, ние имаме такова обучение за предприемачи. Какво означава това на практика? Да се обясни на един млад човек как да реализира на практика в реалния живот една своя идея. Това не означава, че този човек трябва сам да извърши всичко това, той трябва да има възможности да сътрудничество с другите, да привлича необходимите кадри, да проявява солидарност, разбира останалите. Тоест, това са доста разнообразни умения. Необходими са и други умения, а именно упорство, издръжливост. Някои от колегите ги споменаха. Дори при неуспех трябва да се продължат усилията. И точно по време на фазата на подготовка, на обучение, трябва да се обясни на младите, че дори когато са изправени пред трудности или пред неуспехи, трябва да поемат рисковете и да вървят напред. Точно това ще разгледаме в Комисията по култура. Ще се спрем на уменията и ще разгледаме кои на какъв етап от образованието трябва да бъдат придобити. Основно, средно или висше. споменахте, че трябва да се промени най-вече университетското образование. Но трябва е, все пак да се попитаме какви правомощия ще има Европейската комисия, какво ще бъде финансовата помощ, е, е, участието е в обмена на добра практика, защото можем да си представим изграждането на една мрежа, където да се обмени информация за всичко, което се прави в отделните държави членки. Разполагаме с чудесни примери за успех – но за жалост е, в момента нямаме система, чрез която да обменяме, да споделяме всички тези успешни случаи. Има и една, една интересна инициатива, наречена Junior Achievement, постижение на младите, която съществува от вече почти век на международно равнище. Една програма, в която ще види, че, че е, в различни държавни членки имат центрове, включително към училищата. Мога да ви цитирам и други примери. Така че съвместно с Европейската комисия и съществуващите вече програми, аз съм на мнение, че Европейския съюз може да внесе своя принос за промени в образователната система, за изграждане на едно положително отношение към предприемачеството и се надявам, че по този начин ще се умеем да помогне на младите да освоят необходимите умения. Очевидно е, че трябва да се гарантират и добри условия за създаването на предприятия. В нашия документ наблягаме на подготовката за това. Радвам се, че вие от ваша страна се занимавате с пазара на труда и предприемачеството, защото това са два взаимосвързани аспекта и вашата работа допълва нашата в Комисията по култура, така че още веднъж благодаря за вашия принос и за всичко, което казахте. Бяха много интересни коментари, които ще ни бъдат полезни. Thank, thank you very much. Много ви благодаря. Преди да дам отново думата на докладчика, бих искала да попитам дали комисията иска да вземе думата. Моля, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих искал само да поздравя комисията и за проекто доклада, проекто становището и за днешното разискване. С нетърпение очакваме по-нататъчното развитие. Сигурни сме, че вашият принос ще бъде съществен в тази област. Благодаря ви. И сега се връщаме към докладчика. Ако закъсняваме, така ще ви помоля да бъде кратки. Много ви благодаря. Ще бъда съвсем кратка. Действително, да, разискването е малко повече време от очакването. Много благодаря на всички взели участие в разискването. Ще отговоря на зададените ми въпроси лично при следващите ни срещи. Съгласна съм, че въпросът за грамотността в финансовата област е важно. Трябва също така да се използвам много по-често менторството, защото добрите съвети през първите няколко месеца или години на един нов бизнес може да спаси цялото предприятие от фалит. Разбира се, много е важно да има и възможност за втори шанс. Съгласна съм, че трябва да се борим срещу прекомерното бюрократично бреме. Много от младите предприемачи се сблъскват с този проблем, така че трябва да насърчаваме държавите членки да проявят смелост в намаляването на бюрокрацията и да не, да не създават прекалено много пречки пред моите хора, които създават предприятия, дори напротив, да насърчат от тяхната дейност и да намалят административните изисквания за тях сравнение с другите предприятия. Много благодаря на всички колеги. Председателят благодаря на всички ви за много интересният и полезен дебат. Съм припомням на всички, че крайният срок за внасяне на изменения е 6 май 12 на обяд. А сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, точка 9. Дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване. Разглеждаме допълнителни 84 изменения, внесени по доклада на господин Иерон Ленарс относно преработеният текст на директивата. Спомням Припомням ви, че получихме общо, постигнахме общото съгласие през декември миналата година и тъй като малко закъснявам с времето, направо дам думата на докладчика Ярунс. Имате думата. Благодаря ви. Действително през март имахме много добър дебат по този проект от доклад и много благодаря на приноса на колегите и за общият подход към този към това проекто становище. Отправната ни точка е фактът, че институциите за ам, професионално пенсионно осигуряване имат преди всичко социална задача и те носят много голяма част от отговорността за предоставяне на справедливо пенсионно осигуряване. Много е важно да се запази и тристранната връзка между между работодател, работник и професионално осигурително дружество и това е много важен елемент, който не бива да забравяме. Радвам се, че много държави членки вече създават пенсионно осигуряване по втори стълб, тъй като пенсионните системи по първи стълб а, бяха поставени по нашите държави членки и пенсиите трябваше да бъдат съкръщени. Също така, предвид очаква демографско развитие на континента, ние ще има все по-голямо изтърсене за допълнително пенсионно осигуряване в противен случай обикновените пенсионни системи ще бъдат подложени все по-голям натиск в бюджет на редица държави членки. През 2014 година е, е, шестима работещи плащат за един пенсионер, а през 2060 година двама ще плащат за, работещи плащат за шестима пенсионери. Това е много важна тенденция, която не бива да забравяме професионалните пенсионни осигурителни институции трябва да се разработват без да се поставя под въпрос традиционните пенсионни системи, които трябва да гарантират дългосрочна е, социална сигурност. Основната цел е да се предостави адекватно пенсионно обслужване, което да, което да се вписва в цялостният модел на европейското социално осигуряване и аз съм напълно подкрепям тази идея. Затова бях изненадан от всички изменения, които твърдят, че е по-добре да се запазят само държавните пенсионни системи и фактът, че професионалните пенсионни институции съществуват само за да облагодетелстват техните собственици. Аз напълно се противопоставям на тази идея. Целта на този вид институции е да гарантират достойно пенсионно осигуряване на всички европейски граждани имаме нужда от всички видове пенсионно осигуряване. Днес ни бяха 84 проекто изменения. Голяма част от тях допринасят за високо качество на текста, но има и други, които не са толкова успешни. Има също така предложение да се ограничат възможностите на пенсионно-осигурителните институции да инвестират в продукти, които не се продават на регулираните финансови пазари. Трябва много да внимаваме, не знам дали ние тук трябва да решаваме на европейско равнище е, този въпрос, тъй като положението в отделните държави членки е много различно по отношение на потенциалния надзор, но не бива да забравяме и какво, какво би означало подобно решение за бенефициентите на пенсионно-осигурителните фондове и реалната пенсия, която те ще получат накрая. Трябва също така да се има предвид условията на работа, да не се налага допълнително бюрократично бреме и трябва също насочаваме държавите членки да се създадат системи за пенсионно осигуряване, които да гарантират доверието на участниците в тях. За целта трябва да се премахне ненужното административно бреме. Бих искал да разгледам няколко конкретни изменения по-внимателно с колегите, но ще имаме възможност да го сторим. Имаме достатъчно време. Накрая много е важно да се намери доброто равновесие между нуждата от по-високо качество за управлението, надзорът, информацията и прозрачността на европейско равнище, а едновременно с това трябва напълно вземем предвид гъвкавостта, от която се нуждаят държавите членки, за да могат ефикасно и успешно да приспособят тези пенсионни системи към националните си специфики. Мисля, че ще има срещане на гостите в Сянка в Страсбург. Ще разгледаме както компромисните изменения. Благодаря на всички колеги за сътрудничеството. Очаквам по-нататъчни срещи през едните седмици. Благодаря ви. А сега продължаваме направо с докладците в сянка. И най-напред най давам думата на господин Йоаким Шустер от Група демократите. Много ви... Има много внесени изменения, които показват, че всъщност предварителната работа по доклада е била отлична и много от нас са убедени, че с тяхното сътрудничество, с нашата, нашите усилия ще допринесем за усъвършенстване на доклада. Аз също искам да се спра на ролята на комисията не трябва да забравям, че предварителното пенсионно осигуряване не е социална услуга, а е финансова услуга. И, точно отчитайки това измерение, можем да уредим проблема. Не можем да искаме пълно хармонизиране, но тъй като това е и социална услуга, трябва да отчитаме националните и местните различия. Това е важно, за да може е, съответното законодателство да може да се прилага. Мисля, че по повечето въпроси ще се споразумеем помежду ни. Ще трябва да обсъдим някои висящи въпроси. държавите членки трябва да все пак да запазят известна степен на гъвко, гъвкавост. Трябва да се споразумеем обаче по въвеждането на някаква минимална норма, минимален стандарт, който да залегне в законодателството. Съгласен съм с докладчика, че не трябва да се създава допълнителна бюрократична тежест и че системата трябва да бъде възможно най-гъвкава и улекотена. Трябва много внимателно да разгледаме системата на депозити, какви разпоредби действат в момента. Просто да уредим спорните въпроси, да определим кои са основните принципи, които трябва да се спазват, а именно принципа на държавата, където се намира дейността. Трябва също така да видим какво е националното законодателство и там ли се прилага принципа на държава, където се намира дейността. Мисля, че измененията срещат консенсус и предварително се радва на сътрудничеството с САЩ. Много ви благодаря, господин Шустер. Сега давам думата госпожа Анки Гиркир от името на ЕКГ. Скъпи колеги, госпожо председател, Много внимателно изслушах всички, докладвате много добър, добър, вървим по правилния път. Вие споменавате създаването на една устойчива система за, на предварително пенсионно осигуряване. Мисля, че измененията, които са подготвили тук колегите, са по-скоро технически характер, те целят да засилят четивността на текста, да отчетат някои специфични интереси и да отчетат спецификата на съществуващите системи. Позволете да се върна към един въпрос. Правилата, които отчитат времето е, отделено за образование, което се зачита в стажа. Е, важно е също така е, да се отчитат и времето, което се отделя за отглеждане на деца, е, защото в край... и подготовка, защото това не е отпуск, е, не е почивка. Gesellschaft wird Kindererziehung ist allein Sache der Eltern. Erziehung, das ist eine moderne. Образованието е в някои случаи казва, че било някакво заробване. Но а, образованието може да играе много важна роля. И отчитайки времето, а, което е дадено за образование, може да се структурират пенсиите по много по-справедлив начин. Засегнали сте и въпроса за сертифициране на различните финансови продукти, с които се финансират пенсионните фондове. Но това, тези сертификати трябва да бъдат, почиват на ясни правила. Трябва тази система на сертифициране да бъде ясна, видима, прозрачна, да са ясни правилата. Надявам се, че ще имаме добро сътрудничество и ще подобрим доклада за професионалното пенсионно осигуряване. Благодаря, господин Гелике. Давам думата на докладчика в сянка на Ауде Мартина. Благодаря ви. Изказвам се от името на Мариан Харкин, която е докладчик в Сянка. С ваше позволение само ще, получи, ще прочета нейните бележки по доклада. Най-напред бих искал да благодаря на докладчика за отличната му работа по този доклад. Съгласен съм с насочеността на по-голямата част от предложенията му. Съгласен съм с позицията му по делегираните актовете няма нито да бъдат полезни, нито необходими в този случай. Смятам, че допълнителното посилно осигуряване трябва да отговаря на минимални изисквания по отношение на познанията, уменията и компетентността, но не подкрепям идеята, че участниците в тези доверителни фондове трябва да имат професионална квалификация. Доброто управление е от съществено значение, в него се включва оценката на риска, вътрешните аудити и контрола. Бих искала да направя две коментара в това отношение. Първо, подобни изисквания трябва да бъдат пропорционални на, размер, на размера, размера и естеството на пенсионните схеми. Тук не съм съгласен с докладчика по изменение 14, 16 и 26, тъй като там той премахва голяма част от подробностите за конкретните изисквания. В изменение 14, например, той заличава всички предвидени компоненти за оценката на риска. Смятам, че предложението на Европейската комисия изисква, налага прекалено много изисквания, но смятам и, че предложението за личаване на всички тези изисквания е прекалено. Може би трябва да намерим по-добро равновесие между двете крайности. Същото въжи и за изменение 16, като се преразглежда прилагането на директивата и в изменение 26 трябва да има пълно сътрудничество и а, по-добра система на вътрешен контрол. Смятам, че една система, прилагаща еднакво отношение към всички видове е, пенсионно-осигурителни дружества на европейско равнище не е уместно, тъй като те са много различни по своя размер и същество. То защо смятам, че трябва да има изисквания е, за финансовите отчети на пенсионните дружества, но всяка държава членка трябва да има възможност да, при, да пригоди системата към своите национални специфики. Подкрепям останалите изменения, включително изменение 7, което е свързано с защитата на пенсионните права на работници, които се командироват в друга държава, членка на Европейския съюз. Изменение 22 за правото на държавите и е, на пенсионно-осигурителните лица по прехвърляне на част от техните пенсионни осигурителни права и изменение 21, което предвижда известна гъвкавост. Както казах, подкрепям по-голяма част от предложенията на докладчика, подкрепям голяма част от измененията, които целят да гарантират по-голяма стабилност на пенсионното осигуряване. Не съм убедена обаче, че има пълна последователност с техническа последователност в измененията, но това е въпрос, който трябва да разгледа секретарята. Очаквам по-точно сътрудничество с докладчика, докладчика от докладчика в сянка, казва Мариан Харкин. Благодаря, Мартина. Давам думата на госпожа Гонзалес от ГУЕ. Благодаря. И аз искам преди всичко да благодаря на докладчика за усилията искам да се спра преди всичко на политическото измерение на този текст. Защо е, поощряваме е, пенсионното осигуряване по втория стълб и защо виждаме, че, смятаме, че то крие риск? Както каза и докладчика, публичното пенсионно осигуряване е подложено на много силен натиск и това се дължи преди всичко на, два, на две причини економическата криза и, и финансовата криза, както и от друга страна политическото управление или регулиране на тази криза, както и последиците от натиска, оказан от финансовите институции, който беше прехвърлен и в публичната сфера и е, е, влияе на социалните услуги. Публичното пенсионно осигуряване, както казах, е подложено на натиск, но смятам, че не, не са достатъчно добре анализирани причините за това в сравнение с другите видове пенсия. Трябва да видим причините за кризата. В Испания някои предприятия, е, е, някои банки имат монопол за отпускането на кредити. И дали ще поверим на същите тези финансови институции управлението на професионалните пенсионни фондове. Тук са направени различни предложения. Да се наложат по-строги правила за надзор и изисквания за прозрачност на професионалното пенсионно осигуряване – предполага се, че ще, ще бъде обяснено защо е необходимо да се реформира и частното пенсионно осигуряване. В Испания от 18 години има частни пенсионни фондове и Много от тях не са рентабилни. Въобще в моята страна имаме проблеми с рентабилността. Замяна на това публичните пенсионно фондове са едни от най-големите изкупвачи на испански държавен дълг. И това може да доведе до проблеми. Така че е хубаво да се поощрява използването на втория стълб и да се даде възможност постепенно да се промени публичното пенсионно осигуряване, така че в комбинация частното пенсионерите да имат едно прилично възнаграждение като под формата на пенсия. Необходимо е, е да не забравяме, че системата има социално предназначение и за това трябва да я укрепим. Това е много важно за гражданите, които по една или друга причина, застаряване на населението, е, увреждане, болест, прекратяват преждевременно професионалния си живот и те трябва да имат коректно финансово възнаграждение. Thank you. Thank you. Благодаря ви. Сега преминаваме към зелените, започва в сянка и е госпожа Джин Ламбърт. Is there anyone else? Някой друг от uh, зелените ще вземе ли думата от нейно име? Не. В такъв случай госпожа Макентайр поиска думата. Има ли някой друг, който да иска да се изкаже, преди да затворим списъка за гласуване? Саймън. Думата на госпожа Макентая. Много ви благодаря. Не, на пътя аз бих искал да благодаря на докладчика за свършената от него работа. И за това, което каза по повод внесените проекто изменения. Разбира се, аз много силно подкрепям пенсиите по втори стълб, както и пенсиите по трети стълб. Но основното значение на, този доклад е да се вземе пред особеностите на всяка държава членка. В Поделеното кралство си има много важни разпоредби, което е, се, и тази система е много важна, както показва подкрепата за нея от всички политически сили в страната. Така, например, Моето пакто изменение е 132 и пакто изменението на Саймон Шон, на Шон Саймон 133 са почти идентични, така че явно има пълна подкрепа. Също така подкрепям изменение 108 на Шон, което подчертава социалната цел и необходимостта да се гарантира сътрудничество между социалните партньори, също много важен елемент за Обединеното кралство. В някои от измененията си аз се стремя към намаляване на разходите, защото голяма част от тях се прехвърлят към потенциалните бенефициенти. Така, например, в проекта изменението си 115 въвещам само когато няма вече влезли в сила еквивалентни мерки за защита. Тоест не искаме да настояваме за специфични разпоредби за закрила, ако те вече са на лице. В конкретния случай оценката за въздействие посочва, че допълнителните разходи ще бъдат от размер на 2 или 3 евро на бенефициент годишно Затова, например, в Обединеното кралство се налагат изисквания за тези такси, като на, в Обединеното кралство, например, има таван от 0,85%. Не искам да отнема на много време, но много силно се противопоставям на изменение 130 което намалява инвестициите само до инвестиции е, в е, схеми гарантирани от и продукти гарантирани от държавата. Според мен това е стъпка назад, която ще възпрепятства пенсионни схеми в е, много проекти, които чиято цел е да насочи парите, парите на спестяващите към инфраструктурни проекти. А това е основната цел. Средствата да се насочат към дългосрочни инвестиции, които ще подкрепят економическото развитие. Ето защото се противопоставям на това първото изменение. И другото изменение, което много ме притеснява, а вече споменах въпроса за професионалната квалификация. Това наистина е важен за нас тема, има опасност да бъдат изключени социалните партньори. Ако споменем професионална квалификация, според нас ще бъдат на практика изключени някои участници, които за нас са много важни. Затова съм против подобни изменения. И последното изменение 137, което също е изменение на Шон, мога да подкрепя. Много се надявам да намерим добро съгласие. Се радвам, че има такова съгласие, ако не е на равнище на Европейския парламент, поне между всички представители на Обединеното кралство. Много ви благодаря и се надявам да постигнем едно добро добър общ консенсус. Благодаря ви, госпожо Макентайя. Сега давам думата на господин Саймън. Не знам дали има нещо, което бихте искали да обсъдите двустранно госпожа Макентайр, но за сега имате думата тук. Много ви благодаря. Поздравления за докладчика, за докладчите в Сянка и въобще на всички работили по този доклад за много качествената работа. Няма да се спирам на внесените от мен както изменения. Искам само да спомена изменение 8 на докладчика, което предвижда, цитирам, създават се високо на група високо равнище, които да разгледат най-важните въпроси, свързани с пенсионните политики. Бих искал да подкрепя тази идея и в частност да предложа тази група на високо равнище да разгледа въпроса за неумишленото изключване на граждани от пазара на пенсионно-осигурителни инструменти чрез новата система. Така, например, заместващите учители в Обединеното кралство, т.е. учители, които не преподават редовно и не са част от редовният състав на дадено училище, а заместват болни учители. Тези заместващи учители по принцип бяха наемани от училищата и от местните власти в миналото. Днес повечето от тях са наети на работа от агенции, имащи заместващи училища. Те все още преподават, те продължават да преподават в обществени училища, вършат същата работа с колегите си без никаква разлика в пълномощията им и задачите им, но тези заместващи училища са изключени от схемите за пенсионно осигуряване, тъй като са наети от агенция за наемане на училище, а участието в тези схеми за допълнително пенсионно осигуряване се определя от това кой е работодател и каква е неговата позиция, а не от професията и поста заема на, на пенсионно осигуряване връщащото се лице. И аз съдам, че това са въпроси, които трябва да бъдат разгледани. Конкретно искам да, да се разгледа въпроса за пенсионното осигуряване на заместващите учители в Годиното кралство и по-общо на пенсионните системи, които неумишлено изключват лица от пенсионно-осигурителните системи. Много ви благодаря, господин Саймон. Преди отново да дам думата на докладчик, бих искала да попитам комисия дали иска да вземе думата. Искате ли нещо да споделите с нас по тази тема? Заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Внимателно изслушах дискусите и набързо искам да направя три коментара. Първо, предложението за който директива, което представяме, няма за цел по някакъв начин да засяга социално, споразумение за договорни на социалните партньори и това е много важно, не искам по никакъв начин да се засяга въпроса за управление на пенсионните схеми, начинът по който се е, изчисляват е, периодите на незаетост по различни причини. Това е тема, която не искаме да засягаме, защото тя се определя от социалното право на всяка държава членка. Но въпросът е, че ние искаме да гарантираме че всички дружества за професионално осигуряване могат да удържат, да удържат на дадените на осигуряващите се лица обещания. И това, което искаме да кажем, и смятам, че това е един пътен пример, в който финансовите пазари могат да допринесат за постигане на целите за социално осигуряване, защото в крайна сметка говорим за възвръщаемост на инвестициите, говорим за спестяванията на работещите и смятаме, че тези инвестиции трябва да бъдат направени на капиталовите пазари, за да има висока възвръщаемост на инвестициите. И в случая не е толкова важно в какви, какъв вид инструменти се инвестира, а фактът, че хората, които вземат решението за инвестициите, разбират риска свързан с тях, че разбират профилът и инвестиционният потенциал на този вид инструменти. Ето защо се стремим за, да насърчим по-висок по контрол страна на държавата и по-високи изисквания за управляващите този вид пенсионно-осигурителни дружества. И не на последно място, не искаме да правим коментари за пенсионните системи на държави членки. Според нас винаги е добре да има няколко стълба на пенсионното осигуряване, т.е. не всичко да се заточава само върху държавното публично пенсионно осигуряване, а да се разпространи в няколко пенсионни стълби, затова ние насърчаваме професионалното пенсионно осигуряване. Благодаря на представителя на комисията, а сега давам думата отново на докладчика. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха сега чувствам, че има доста голямо съгласие за това на къде да върви доклада. Има някои е, въпроси, които ще изчистиме по време на сътрудничеството ни в следващите седмици. Много е, се радвам, че подкрепяте моята теза, че това е една социална услуга и че не трябва да подхождаме с е, един аршин към всичко, а трябва да се отчитат разликата историческа и културна в пенсионните режими на отделните страни членки. Също съм съгласен, че е, в режима за инвестиции трябва да се е, доизчистят нещата, особено за инвестициите в нерегулирани пазари а и в инфраструктура. Сигурна съм, че това може да се е, постигне. По отношение на е, политика, която да, е, да отчита семейния живот, това също е важно, но тук вече е, зависи от становището на Международната организация на труда, защото подобни разпоредби всъщност се договарят на международно ниво. Надали тук, където говорим само за правила, за институции, искаме прозрачност и ясни правила за управление, едва ли тук ще могат да се решат въпросите. Да, има някои изменения, които стигат твърде далеч и не, състиг... Е, не съответстват на принципа на субсидиарност. Ще оттеглиме тези предложения. Ще обмислиме какви е, пропорционални, така, уместни системи за оценка на риска могат да бъдат изготвени. Госпожа Гонзалес, да, финансовата криза безспорно имаше отношение към пенсиите по първия стълб. Не бива обаче да забравяме и предизвикателствата от демографска гледна точка. Не чувам никой да ги е споменава. В директивата и в доклада се казва ясно, че пенсиите по втория стълб не атакуват основната система – те просто я добъл, допълват и, както каза комисията, не можем да слагаме всички яйца в една кошница. Трябва да има а, диверсификация, защото в края на краищата целта ни е една и съща да има достойна пенсия за всички европейци. Госпожа Макинтайр, изменение 132-133, аз лично искам да се упомене ясно, че квалификациите са достатъчно адекватни. А по изменение 137 за оценка на риска ще подам също сходно изменение, така че би трябвало да мине. Аз съм съгласен с също, че това е тема, която трябва да се реши. И в заключение благодаря на всички за изказванията. Очаквам да поработим с вас през следващите няколко седмици още. Председателката благодаря, благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците всяка и на депутатите. Нека да ви припомня, че в края на май се предвижда да приемем доклада, с което ние приключваме пред обедното си заседание и продължаваме в 3 часа след обед. Благодаря. Sorry.